Нека да започнем. Ако обичате да вземете местата си и да запазите тишина. Item 19. Точка 19. Това е така наречената регламент за достъп до пазара. Както казах, както знаете, ние е, Имаме преговори с... Имахме преговори с съвета, беше постигнат компромис. Това е второ четене, процедура, свързана с второ четене. Необходимо е обикновено мнозинство тук в комисията, но абсолютно мнозинство ще е необходимо в пленарна зала. Както знаете, нашия мандат беше прият и тук и в парламента. И ЕНП прави гъвкавост, в противен случай нямаше да има а, възможност за това. Ние обаче преговаряхме възоснова на референдума. Това означава, че сега вие сте призовани да потвърдите или да не потвърдите това, което е постигнато по време на преговорите ни с съвета. И така да гласуваме. Първи компромис за против въздържали се приема се. Do you feel that you need check? Смятате ли, че трябва да има електронно гласуване? Имате права все пак. Нека да проверим. Моля, гласувайте. От НП един в повече. Моля. А... There are missing votes.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 you were voting in favor, by the way. okay, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 19 за, 7 против, 4 въздържали се. Трето изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване на проекто резолюцията. Електронно гласуване, моля гласувайте. And the vote is Closed. Край на гласуването. Adopted by... Приема се 21, 40 против, 5 въздържали се. Гласуване по а, проект резолюцията. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. It was adopted by 22. Приема се 22 гласа за, 4 против, 5 въздържали се. Поздравления за делегацията, която ще води преговорите и за докладчика, разбира се. Next uh, item. Следващата точка, 20-та. Това отново е законодател законодателно досие. Докладчик е Дейвид Мартин. Става въпрос за възстановяване на правото на Миямар Бирма на ползване на общите митнически преференции. Има едно изменение, първо изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по проекто доклада с внесените изменения. Моля, гласувайте. Closed. Was adopted 27 votes. 27 гласа за, 2 против. Проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. And it was adopted by... Приема се. 28 за, 2 против, няма, въздържали се. Поздравления за докладчик. Item 20. Точка 21. Това е регламент за уреждане на споро между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейския съюз е страна. Господин Павел Залевски седи от лявата ми страна. Той е докладчик. Седем компромисни изменения, а, които са обхванали над 100 изменения. Ще дам думата на докладчика да а, разясни процедурата и неговата позиция, разбира се. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички колеги и докладчици в Сянка и на Разбира се, сътрудниците за тяхното съдействие свършиха много добра работа. успяхме да постигнем компромис по много важни въпроси. Смятам, че с този доклад ние слагаме край на нашия тригодишен труд в Инта. Е, става въпрос защитата на е, чужите инвеститори, инвестиции. Е, възоснова на нашите нови правомощия, проистичащи от Лисабонския договор. Все пак обаче, по време на, на дискусиите стана ясно, че някои въпроси ще останат отворени. Първо, въпросът е свързан с а, вътрешните международни инвестиционни а, договори, имам предвид а, в рамките на Европейския съюз. дали да имат обвързващ характер. Този въпрос не беше разяснен и а, не попада в разпоредбите на нито едно законодателство. А, създава се един вид неравностойно третиране между ам, инвеститорите в рамките на Европейския съюз. Този въпрос трябва да бъде разрешен по някакъв начин. А, има и друг важен въпрос, свързан с гарантирането за еднакво третиране на европейските инвеститори а, и техните. Ам, партньори от други страни извън Европейския съюз, да има еднакви правила и за европейски инвеститори, и за чужите инвеститори. Това са въпросите, които все още не са разрешени. необходимо е да се внесат повече разяснения, така че да се стигне до резолюция. И парламента посочва проблеми, които според нас трябва да бъдат решени от комисията. Разбира се, въп, такъв тип въпроси бяха повдигнати и от политическите групи по време на дискусите и ние се съгласихме и споразумяхме, че е необходимо комисията да работи и в бъдеще, така че да се е, стигне до, реше... до някакво решение. Аз наистина е, призовавам комисията да работи за напред по тези въпроси. Ако пристъпим към гласуването, може би след това ще а, ще помоля да знам каква ще е процедурата. Аз ще разясня също как ще се подхожда по време на преговорите между нас и съвета. Нека и аз да кажа нещо по отношение на вашия ангажимент и <clears throat> желанието да се постигне положителен резултат следствие на провеждане на преговорите и това каква беше вашата роля и вашите действия. По отношение на съществуващите двустранни инвестиционни споразумения, разбираше, разбира се, и, има и споразумения, които съществуват в съответна държава членка, дали дори и тя преди да е станала член на Европейския съюз, Имаше разпоредби свързани с договор. Аз бях докладчик по съответния доклад, обаче нещата бяха заметени някакси под масата и подминати. Но не може за напред да си затваряме очите пред а, такива неща. А, ние трябва да сме конкурентоспособни на, а, на пазара. Необходимо е да има а, равно третиране на държавите е, членки и да се е, предвижда защита за инвеститорите. Трябва да помислим какъв е най-добрият начин, по който да подходим към тези въпроси. Малко е смущаващо да си затваряме очите нарочно пред нещо, което ще ни извади очите, нещо, което се случва на пазара. И така, да пристъпим към гласуването. Първо изменение. И 16 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50 за. Против въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 54-то. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 55-то за, против, въздържали се, отвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се. Приема се.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 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 отпада. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се. Приема се 93 за, против, въздържали се. Приема се. Четвърти компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 97. Разделно гласуване. Първа част. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8. Проверка по 99-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Кой поиска проверка? Авторът на изменението, предполагам. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се.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 112 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 115. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116. Електронно гласуване по 116. Моля, гласувайте. Сега, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто и Против въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против въздържали се. Приема се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Сега за а, преамбюла Приема се. 21 за, против, въздържали се. Приема се. 22 за. Извинявам се. 20. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 сега. 22 за, против, въздържали се, отпадат. 23. Разделно гласуване по първа част за,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 Е, обикновено обикновено, обичайните така е, вдигащи ръце ми подведаха този път. 30 за, против, отвърля е, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отпада. 31 е, в две части. По устното е, изменение е, втора част за, против, Въздържали се? Сега а, не ми стана ясно да проверим. Пър, по първа част гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Част втора. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 33. 33 за. Против. Въздържали се. Прието. 34. Пада. 35 за. Против. Въздържали се. Не, не, не стана ясно. Да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Това противоречи на политическата математика. 30 и Две. Номер 2. от докладчика е внесено. За. Изменение 2. Amendment 2. Изменение 2. Да гласуваме отново. За, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Приема се 37. 39, 40, 40 сега за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се. Да проверим. Електронно гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега съм сигурен. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Това е края на измененията. Сега гласуваме по цялото предложение, поправено, изменено. Гласувайте. Край на гласуването. Прието с 24 за, 3 против и 4 въздържали се. Сега да гласуваме по проекто законодателната резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. същия резултат 24, е, е, за, 3 е, против, 4 въздържали се. Поздравление на Залевски защо... и му давам думата, защото поиска думата. Благодаря, господин председател, благодаря колеги, благодаря колеги за, това, за подкрепата ви за това досие. Моето предложение е да отидем в пленарна и да гласуваме по измененията, след това да започнем три станите преговори преди е, финализацията на, първото, на първо четене в пленарна зала. Добре, е, ще трябва да гласуваме и е, за това, за да е, започнем преговори преди приключване на първо четене. Това означава, че приятия доклад, както е гласуван, ще има мандат за е, преговори. Е, обикновено това се става е, се прави от е, докладчика, е, председателя и е, докладчите в сянка. Това бяха до тук и един от е, ЕФИ, който те първа ще бъде посочен. Берт Ланге, възражение. Имате ли някакви възражения? Предложение е, докладчика, от това, което каза докладчика, разбрахме различно, че с доклада, е, че на пленарно ще се гласуват измененията и след това в преговорите с съвета, ще отидем на преговори с съвета и е, крайното гласуване в е, е, пленума няма да бъде преди преговорите. Да, така е. Аз сгреших. Значи ще гласуваме по измененията в пленарна зала, а не гласуване по резолюцията в окончателния вид. Корекцията е направена. Извинявам се, господин председател малко а, с, а, закъснявам с мисленето. Как, не, не, мога да, не можах да проследя какво точно се предлага. Предлага се обичайната процедура да се сключи е, да се стигне до съгласие на първо е, четене, да се гласува по извиненията на пленарно, да не приключим първото четене, защото е, по предложение на нашия колега и е, то се прия от комисията. Няма да гласуваме окончателно е, в пленарна зала. Отлагаме, отлагаме окончателното гласуване в пленарна. Първо ще гласуваме по измененията там. След това ще се преговаря. Това е обичайната процедура Значи ще се опитаме да се стигне до съгласие със съвета на първо четене. Благодаря. Кой е за този е, начин на действие по това предложение? Гласувайте. Електронно. Край на гласуването. Приема се с 28 за, с 2 против и 1 въздържал се. Благодаря. Атама! И така, все още не сме приключили с гласуването. 22 точка от дневния ред. Това е становище. Моля за внимание. Становище относно Транспортната комисия. Нашия докладчик е Робърт Стърди относно външната политика на Европейския съюз в областта на въздухоплаването, бъдещи предизвикателства. 16 изменения са предложени към този доклад. Два компромисни изменения са договорени от докладчика с останалите докладчици от групите. Давам думата на Робърт Стърди да ги обясни и след това ще гласуваме. Е, тук не става въпрос само да обясня. Трябва да благодаря на докладчиците в Сянка. Доста дълго време е, съм е, депутат в парламента и понякога е трудно да се работи с хората, но в конкретния случай, между другото, в нашата комисия това е обичайно, успяхме в дружеска атмосфера да работим съвместно и постигнахме, според мен, добри резултати. Дори и Елек се усмихва, което е необичайно за нас, но е факт. Благодаря на всички вас за подкрепата, която ми предоставихте. Сега, Наистина важно е, че транспорта, на транспорта му се обръща внимание. Е, не, че другите комисии непременно винаги се обръщат е, внимание на становищата ни, но във всеки случай много благодаря на всички вас за това, председателя. It's good to listen to these positive... Много е хубаво да се изслушат е, положителните думи относно това как се постигат компромиси в нашата група между отделните политически групи. Започваме гласуването. Първо изменение. Моля, гласувайте за. Против, въздържали се, приема се. Второ, за. Против, въздържали се, отхвърля се. Да, можем да проверим. Проверяваме гласуването на второ изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Ето, отхвърля се, както виждате. 22 ма са против. Пето изменение. Моля гласувайте. За, против, въздържали се. Приема се. По-нататък. Седмо изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Осмо. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се. Моля, малко се разсеях. Нека да проверим електронно. 11-то изменение. 40 за,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 би трябвало да бъде ясно, но не е сега. Моля да проверим с електронно гласуване 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. A political group should look политическите групи би трябвало да се изчислят после, а, но може би това не отговаря на състава на комисията. За председатели окончателно гласуване по проекто становището с измененията. Моля гласувайте. Why, why blue? No, excuse me, excuse me. Vote is open. Vote is Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за, 3 против, 2 въздържали се. Поздравления, господин Стърди. Това е края на гласуването. Thank you very much. Excellent. My people tell me that you were excellent. They were, they were excellent. Thanks.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 Please, colleagues, this is not yet... Колеги, все още не е приключило заседанието. Имаме един много важен гост, който трябва да изслушаме. Representing all political groups. Моля ви, трябва да има представители на всички политически групи. Okay. Well, let's move to item 23. И така, да преминем към точка 23, ако обичате да заемете местата си. let me welcome uh, Miss... Uh, Нека да приветствам господин Рено Сориел, секретар на Комисията на ОНЕ по международно търговско право. Той прие да дойде от Виена тук, за да представи комисията отговаряща за международното търговско право. Като комисия занимаваща с международна търговия, ние трябва да сме доста заинтересовани от това, което той има да ни каже. Защото търговията се основава на правила, свързани с международното партньорство. Разбира се, това, което ще ни каже нашия гост, ще ни помогне по време на дискусиите по редица въпроси, свързани с арбитража на търговски спорове, обществени поръчки и други правни въпроси, свързани с електронното прехвърляне на <clears throat> на, на търговски стоки, както и а, търговските транзакции. Надявам се, че ще проявите интерес а, към а, затягане на нашите връзки с а, този орган към ОНЕ. Нека да благодарим на нашия гост и ще му дам думата. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Благодаря, господин председател. От името на благодаря на тази комисия, която ме насърчиха, насърчиха да остана за едно общо експозе по политиката на ООН по международна търговия е, е, но с е, извинения към преводачите ще говоря на английски, макар че вчера беше ден на франкофонията, франкофонията, но ще говоря на английски. Френският си остава важен език. Тук казва председателя е, да, то е моя работен език, но за съжаление забелязваме, че е, работата 80 е, 95% върви на английски, 3% на испански, останалото на френски, арабски, китайски, френски. така че, ако разрешите да мина на английски. Искам да кажа няколко а, мили думи. За мен е чест да съм тук сред вас и, да говоря пред тази така важна комисия за организацията, която представям аз. Това е Комисията на ОНЕ по международно търговско право, съкръщението Citral. Ние сме много благодарни за интереса, който вие проявявате към нашата работа. Ние с нетърпение очакваме да създадем сътрудничество с вас, което да бъде задълбочено. Разбира се, през изтеклите години също сме работили съвместно. Искам освен това да кажа, че нашите взаимоотношения с Европейския съюз могат да бъдат задълбочени, подобрени. Има възможности за това. Предполагам, че тук някой от вас едва ли знае точно с какво се занимаваме, така че ще започна с кратък преглед на това с какво се занимаваме и как работим. Нашата комисия е орган на Генералното събрание в рамките на ОНЕ, създадена комисията през 1966 година с цел да допренесе за модернизирането на търговското международно законодателство. и за модернизиране на международните бизнес транзакции. Комисията е със законодателен орган към ОНЕ в областта на международното търговско право. Секретарията е със седалище в Виена. Много малка организация, свързана с офиса по правни въпроси на ОНЕ и аз имам честа да съм директор на подразделението, отговарящо за търговския за търговското право и също съм и ръководител на секретарията. През годините ние създадохме различни текстове, свързани с конвенции, правни справочници и всичко, което е свързано с тази област. Има шест активни междуправителствени работни групи. Задачата им е да, прегов отговарят по текстове в следните области. Обществени поръчки, международен търговски арбитраж и помирителни процедури, ОРС, онлайн разрешаване на спорове, електронна търговия, международна неплатежеспособност и обезпечения и транзакции свързани с тях. В допълнение към тези шест теми, по които се работи в момента в тези групи. Освен това, ние провеждаме проучвания. Наскоро имахме колоквиум, свързан с микрофинансирането или в ООН е, го наричаме финансово приобщаване. Е, ще бъдат взети решения следващото лято. Ще се започне работата по нов е, проект, свързан с финансовото включване или приобщаване. Ще има упростени форми на сътрудничество след инициативата поета в Латинска Америка по този въпрос. Нашата комисия е пазител на много добре установени конвенции, свързани с международната търговия. Е, имам най най-добрият инструмент в тази област е Конвенцията от Нью Йорк от 1958 година за прилагане и признаването на чужди арбитражни решения. Друг, другият важен текст, който създадох, създадохме и продължаваме а, да упражняваме надзор над него, това е конвенцията, а, свързана с договори в областта на международните продажби на стоки. В тази област ще се работи в бъдеще. Сега, ще се върна на една друга тема, като дам примери за по-специфичните области, по които работим и областите, които представляват обект на сътрудничество с Европейския съюз. Трябва да се прави разграничаване между това, с което се занимаваме ние и това, с което се занимава СТО. Нашият мандат е доста различен от този на СТО. В смисъл, че ние е, не се занимаваме толкова много с, с установяването на търговски е, правила, които да се прилагат е, в отношението между държавите членки. Разбира се, обсъждаме теми от тарифски, извинете, тарифни ограничения до търговия и така нататък, но нашата комисия не е орган за уреждане на спорове. Ние, разбира се, е, сме с, с, допринесе създаването на, на, на законодателство, ам, свързано с международното търговско право, но ние не се занимаваме с разрешаване на спорове. Трудно е да се разбере, ам, че от това от една страна има припокриване на много теми, по които работим и ние и СЕТО, например, обществените поръчки. Те са един пример. Трябва да се направи а, разграничаване на дейността на тези две организации. Например, а, е както разликата между макро и микроекономиката. СТО се занимава с една по-широка картина, с международните отношения, а ние се занимаваме с нещата от друг ъгъл. Говорим за регулатори от една държава членка, които е, е, е, разговарят с други. Ние подхождаме към е, търговското право от макроекономическа гледна е, от микроекономическа гледна точка, извинете, за да видим какви са несъответствията в законодателствата е, и какви са затрудненията на е, бизнеса, когато се опитва да стъпи на други пазари. Важно е да се е, разбере този чисто прагматичен е, подход, който се прилага от нас. Няма теоретични граници е, с начина по който ние действаме в отделните страни. Разбира се, има разграничения между търговско, гражданско и публично право. обхващаме ние всички тези три, три сфери в различни държави и членки. Нашата дейност попада в рамките на различен тип законодателство. Ние разглеждаме нещата от гледна точка на индивидуалните предприятия и дружества. Това обаче не означава, че е, работата ни е по-различна от работата на другите международни организации. Просто перспективата, гледната точка е по-различна. Ако навлезем в подробности, ще стане ясно, че е, в модерн, е, модерните времена ние се занимаваме с обществени поръчки, разбира се, с съответни отклонения от подхода на СТО. Нашият подход е по-различен. Сега, Разбира се, бих искал да подчертая, че една от основните особености на нашата организация, чиято основна дейност е да създава законодателство и стандарти. Основната особеност е, че нито един от нашите продукти не, няма обвързващ характер – това е нещо, което ние трябва да обясняваме, когато представяме нашата комисия пред външния свят или пред развиващия се свят. Ние нямаме интерес да разчитаме на такива инструменти. има регионални а, ем, организации като Европейския съюз и Африканския съюз, а, които създават актове, регламенти и договори, а ние просто се опитваме да ги насочим в правилната посока и да имат предвид правните системи на държавите членки. В нашия случай ние сме орган на, на ООН. Няма механизъм за гарантиране на ефективното изпълнение и <clears throat> използване на стандартите, които създаваме. Това, разбира се, е една значителна слабост. Надяваме се през следващите години да а, превърнем тази слабост в предимство. И ако погледнете дейността на нашата комисия за 45 години работа, няма нужда за притеснение за това какво се занимават тези групи от е, юристи и сътрудници. Просто системата си работи. Много от нашите продукти се прилагат ефективно и са в състояние да регулират правилното изпълнение на финансовите транзакции на световно ниво, свързани с търговията. Това е един от малкото примери, които показват с какво се занимаваме. Скоро ще бъдат обхванати 150 страни, ще бъдат включени страни като Миямар и други, които скоро ще се присъединят към страните, които ще са ратифицирали конвенцията. Има много страни, които упражняват търговия са членове и са страни подписали конвенцията. По отношение на в, закона свързан с търговията и споразуменията с Бразилия, например, тази година, мога да кажа, че доста държави липсват. Вероятно, така стоят нещата, с изключение на Обединеното кралство и, и Индия. Всички останали големи търгуващи държави са членове на Конвенцията за продажбите на ООН. И това, разбира се, има а, своя потенциал, защото по този начин може да се покрие около 85-80% от световния стокобмен. Нашите продукти, по принцип, имат успех. Мога да заявя това пред вас и е, бих казал също така, че те имат успех, защото Комисията на ООН по международна търговия е на практика единствения източник на световно е, е, законотворчество в тази област. Имайки предвид количеството стокоман, което се извършва извън Европейския съюз или регионалните групи, това е от много голямо значение. Няма толкова голям количество организации, които да се занимават с нормативната уредба, освен на УНСИТРАЛ. Ние имаме успех не само в развиващия се свят, част от нашите функции, както знаете, като организация, орган на ООН, всъщност именно да предоставим средства на развиващия свят, което ще им позволи да изграждат своите страни независимо, когато има държави в преход, те биват подпомагани или когато държавите търсят възможност да усъвременят своето търговско законодателство. Нашата цел всъщност е да им предоставим набор стандарти, които се основават на консенсус и които се считат за закони с добро качество и покриват е, една значителна част от света. Но това не е единствената ни функция. Ако разгледаме стандарти, като например работата ни в областта на търговския арбитраж, ще видим, че Европейския съюз и държавите членки активно приемат нашите норми, извършват изменения в своята нормативна уредба, именно възоснова на тези нормативи и стандарти. Така че те всъщност действат не само за международни изделки, но и за национални. Е, Например, и Германия, Испания е, могат да бъдат посочени именно като типични за подобна национална търговия. Сега, що се отнася до е, състава на трал. Това са 60 члени, избрани от Генералната асамблея на ООН и представляват максимално равнопоставено всички регионални групи на всякакъв етап от развитие, всякакъв тип правни уредби и економически контекст в света. Интересно е да се посочи, е, за това, е, тази организация, че има 14 държави членки, които са избрани съответно в групите, 8 държави от източна, 14 е, от западна Европа и по този начин можем да кажем, че около 10-12 държави членки всъщност от Европейския съюз участват редовно в УНСИТРАЛ или като представители на Западноевропейската група, или като представители на Източноевропейската група. Сега да се обърнем към взаимоотношенията, накратко разбира се, между УНСИТРАЛ и Европейския съюз както казах, има какво да се желая още за, по отношение усъвършенстването на това взаимоотношение. И бих, може би, ви помолил да се запознаете с писмените бележки, които, с които разполагате, а, за да можете да се запознаете именно с едно обобщение на всички а, наши проекти, там където ние си сътрудничим с Европейския съюз. Сега, през следващите няколко минути, които ми остават от времето за изказване, ще се спра само на един или два примера от е, там. Може би на първо място е, е сътрудничеството, което се развива според нас добре. Мога да се спра на доставките, Разбира се, напълно осъзнаваме какви са усилията, които се влагат в Европейския съюз по този въпрос, а също така и техниките, например рамковите споразумения, електронните търгове, които са наистина много типични е, за Европейския съюз и съответно директивите. При нас също съществува, това е малко променен модел в е, УНСИТРАЛ и се използват всъщност нашите методи в държави извън Европейския съюз. Някои от тези средства се използват и от многостранните банки за развитие. По отношение на високата стойност стоки, продукти, сложната структура на диалог, също, който съществува в Европейския съюз, съществува и в нашия модел. Хармонизиране на процедурите, не само трансгранично изграждане на доверие, но на също така се отнася и до разпространяването на различните стандарти. От 2004 година разликите между правилата за обществени поръчки Европейския съюз УНСИТРАЛ са намалени в резултат на това. Всъщност, държавите, които търсят финансово развитие за инфраструктурно развитие, могат да го направят или от банките за многостранно развитие, или Европейски съюз и те правят всичко това, използвайки сродни стандарти. Сега, по отношение на а, несъстоятелността или неплатежоспособността. Тук сътрудничеството също е добро. Няма, разбира се, да навлизам подробности на а, законите, свързани с а, не състоятелност. Отново, моля, погледнете моите бележки. Важно е да се засегнат основните методи, с които разполага Европейския съюз и онези, с които ние работим на глобално ниво в Комисията на ООН. По отношение юриспруденцията и, или е, практиката при тълкуването на а, нормативната уредба, мога да кажа, че ние разполагаме с конкретни разпоредби и с а, е, наръчници, които а, и могат да предоставят достатъчно информация, за да се гарантира наистина последователност при тълкуването на законите и регламентите и на Европейския съюз в това число. Сега, ако се обърнем към арбитража. Тук също мога да докладвам, че сътрудничеството между нас е добро като цяло. Високо ниво на участие се е, бележи от европейските страни в последните ни дейности, свързани с преразглеждането на нашето, е, нашия акт, свързан с е, аспектите на арбитража. Освен това, има добро сътрудничество и в областта на помирението по търговските въпроси. Директивата е прията 2008 година от Европейския съюз като цяло е сравнима с акта на Унситрал на същата тема. Може би най-забележителният аспект от сътрудничеството е в една област, която ние все още имаме какво да правим – но от особено интерес за вашата комисия, а именно прозрачността в арбитража при случаите основани на договори, инвестиционни случаи. Представителите на Европейския съюз активно всъщност участват в разискванията на нашата втора работна група относно стандартите за прозрачност. Може би знаете, че този текст вече току-що е одобрен на миналия месец от нашата група в Нью Йорк и очакваме да приключим работа по него през е, това лято. Директивата, която е прията от Европейския парламент и съвета 12 декември 2012 година също отразява важен регламент, свързан с инвестиционните споразумения, като се предоставя правна сигурност на договорите за двустранна инвестиция, сключени между държави членки и трети страни. Очакваме тези споразумения за инвестиции да включват референции относно правилата за прозрачност и арбитраж на УНСИТРАО. Освен това, и призовава вниманието ви именно да бъде обърнато към този въпрос, а именно създаването на регистър за подкрепа на функционирането на тези правила, насочени към прозрачност и начин за оценяване на евентуалния интерес на Европейския съюз по отношение подкрепата на такъв регистр. И Стигам до области, които имаме още повече основание да мислим, че сътрудничеството може да бъде подобрено. Съвсем набързо ще се спра на електронната търговия. Това е една област, която има активно сътрудничество през последните 20 години е, между Носитрал и Европейския съюз. Е, между другото, е, ние сме пионери заедно с Европейския съюз в областта на сделките в електронна среда. Това е област, която посочва трудността и за двете организации при създаването на работни методи, които позволяват честен обмен на информация. По, имаше време, което беше много трудно наистина да разберем това, въпреки че имаше въздействие върху нашата работа е, от европейските стандарти, а също така европейските стандарти бяха повлияни от нашата работа. Но, въпреки това, беше трудно да се изградат работни взаимоотношения по отношение изграждане на самите идеи, обмена на идеи между комисията, например, една страна и нашия секретарият от друга страна. И би било много полезно за двете организации, ако можеше това да се случи. Имахме затруднение, все още имаме, между другото, по отношение на Конвенцията на ООН 2005 година относно използването електронната търговия в международната международния стокообмен. Е, този текст остава неподкрепен, меко казано, от Европейската комисия, въпреки факта, че съдържа една клауза за прекъсване – която дава възможност за запазване автономността на Европейския съюз в рамките на европейските граници. Тук бихме е, се радвали, ако можем да подновим нашите дискусии, за да вземем решение веднъж за винаги дали тази клауза е достатъчна и ако не е, какво друго би могло да се предприеме съвместно от двете организации, така че този текст в крайна сметка да бъде е, подкрепен от Европейски съюз, така както би трябвало да стане. И на последно място искам да се спра на договорното право. Напоследък се работеше в областта на договорното право и в Европейския съюз развитието на процедурите препокрива тази в УНСИТРАЛ. Миналата година Комитета по правни въпроси и Комитета по а, вътрешен пазар и защита на потребителите, както економически и парични въпроси, разгледаха възможността да обсъдят предложението на Европейската комисия относно общо европейското право за продажбите. Имаше изслушване този вторник, между другото, преди два дена. Това е предложение, което разбирам не е обсъждано от вашата комисия, разглежда хармонизиран режим за трансгранична търговия в рамките на вътрешния пазар. Насочва вниманието си към стопански единици, сделки и а, малки и средни предприятия с конкретен обхват, който все още е доста открит. Идеята е всъщност да има хармонизиране между а, правните уредби. Различията в закона между държавите затрудняват а, трансграничните сделки. Когато има единен закон, тогава търговците нито ще бъдат обезкуражени, нито пък ще трябва да влагат изключително повече средства а, с цел спазване нормативните уредби при, в чуждата държава. И а, Изключително важно е да се разгледат именно тези въпроси в контекста на международното право и механизмите за хармонизиране на правната уредба, като например Конвенцията за продажбите на ООН, например. Въпреки, че Унсейтрал не участваше в разработването на предложението на комисията, така нареченото CISG, т.е. за международните стоки. И това е един идентичен, едно идентично средство, което може да бъде използвано. Разликата между двата инструмента на ООН и на комисията е, че конвенцията за продажбите всъщност е ограничено до търговските сделки, особено при търговията на стоки, особено се отнася тези разпоредби. Виенската конвенция за продажбите, както вече казах, бе прията от 79 държави. И когато става въпрос за Европейския съюз, 9 от основните търговски партньори са всъщност страни членки на тази конвенция САЩ, Русия, Китай, Швейцария, Норвегия. И това представлява 75% от общата търговия за Европейския съюз. И а, това вече е наистина на практика а, нормативна уредба, която регулира а, трансграничната продажба на а, стоки в Европейския съюз, защото има държави членки, които са страни по тази конвенция, а също тя е приложима и в останалите държави членки. И на тази основание конвенцията е наистина много важно средство за европейските търговци. Евро... Предложението на Европейската комисия да изгради нещо подобно в Европейския съюз е една стъпка напред. Регионалното хармонизиране може да насърчи търговията и развитието, може да предостави модели за бъдещо хармонизиране в Европейския съюз. Обаче, тъй като инструмента се нарича с трансгранични изделки при продажба на стоки, тук нещата вече могат да се затруднят, именно имайки предвид различията в уредбите за търговия. Миналата година казахме на наше заседание, че ако се добави още един регионален слой при търговията с стоки, може да наруши постигнатата хармонизация от конвенцията. Така както се структурира предложението сега, възможно е да си представим, че един европейски търговец да бъде изправен пред сложната оценка на три правни е, режима, когато вземе решение дали да продаде стоката си в чужбина. Конвенцията, режима, евро... инструмента на Европейската е, комисия по е, търговия и съответното национално право, както а, и въпроси, които не попадат в тези инструменти. И това ще означава допълнителни правни разходи и в крайна сметка ще обезкуражи международната търговия. А, насочеността на инструмента на комисията е към а, сделки между потребители а ако конвенцията е ограничена до друг вид сделки. Така че в крайна сметка, според мен е необходимо да се насърчат двете страни да работят успоредно по своите актове за хармонизиране средата на търговията в Европа и на международната сцена. По-настояще малко възможно се е предоставила на и УНСИТРЕЛ да работи именно по този начин, по този акт. Надяваме се, че с вашата комисия и вашия експертен офис опит. Ние ще бъдем включени в бъдещите дискусии в парламента, свързани с предложението на комисията. Надяваме се, че УНСИТРАЛ ще има бъдещи възможности да дискутира тази значима област, където се припокриват нашите усилия. И сега му става малко време за въпроси, затова приключвам, господин председателю. Както виждате, работата на и Трау се пресича с дейността на Европейския съюз в много области по много начини. Споделяме е, отдадеността на принципа за хармонизиране на международното търговско право. Не само в интерес на нашите държави членки, но още по-важно в интерес на хората економическото развитие, които наистина зависят от правната сигурност в трансграничните сделки. Надявам се, че ви предоставих известни идеи относно това, че има и нормативна уредба извън територията на Европейския съюз, която следва да се има предвид по един централизиран начин, разработено от Организацията на Обединените нации. Надявам се, че ви запознах също така и с е, отдаваното от нас значение на сътрудничество в Европейския съюз. Надявам се, че ще продължим да работим е, съвместно, както до сега сме имали такава възможност и се надявам да мога да отговоря на вашите въпроси. Uh, Благодаря много. Да ви съобща само, че презентацията на Онситрал е раздадена между членовете на е, нашата комисия и ако ни разрешите, бихме го е, раздали на всички е, членове на комисията. Е, сега да дам възможност за дискусия. Ще започна, като дам думата първо на комисията. Дита Юргенсен, който е редовен гост, представляващ комисията тук. Кажете ни, вие застрашавате ли международното търговско право, когато става дума с, за търговски е, сделки? Трябва да чуем и реакцията на комисията в това отношение. Имате думата. Благодаря, господин председател. Не, ние не застрашаваме е, е, тяхната работа. По никакъв начин ние работим е, съвместно в редица сфери. Е, ние засилваме и е, опираме на това сътрудничество и взаимодейство. Е, даже е, през годините още повече е, се преплитат нашите е, дейности и действия. Първо искам да ви благодаря за възможността е, да реагирам на тази презентация от господин Сориор. Е, също така и е, за възможността да е, обсъдим някои общи цели и съвместна дейност. Сега на няколко аспекта от нашето взаимодействие ще се спре, където все още има неща, които могат да бъдат подобрени, но общо взето взаимодействието ни с Централ е много добро. По въпроса за общия е, закон за продажбите, европейските продажби. Имаме известни е, така въпросителни, е, смущават ни взаимодействието между този закон и международната е, конвенцията на ОНЕ за продажбата на стоки. Ние в комисията, особено в Генерална дирекция правосъдие, работим заедно, за да изчистим тези въпроси и е, наистина сме се ангажирали от името на комисията да постигнем резултати по тези важни въпроси. Втората сфера, където, която искам да маркирам е, е решаването на спорове, онлайн решаване на спорове. Имаме е, альтернатива на, на решаване на спорове онлайн. Е, те са... Тук, разбира се, се засягат интересите на потребителите, защита на интересите на потребителите и ние се стремим да отразяваме много внимателно интересите на потребителите и да защитаваме техните интереси, когато става дума за спор не само между потребител и бизнес. Е, наистина, е, работим много е, сериозно по този въпрос. Ние сме силно ангажирани в е, разрешаване на спорове, но също работим в основа на консенсус и в тази трудна сфера. Сега да се е, спра на е, нещо, което вие дадахте като най-добър пример за добро е, сътрудничество. И аз лично много се радвам да го чуя от вас тук, защото е, това е сфера, в която много сериозно е, сме инвестирали много време и усилия от е, страна на комисията, от генерал дирекция Трейд, търговия, е, но също и защото смятаме, че е, прозрачността при решаване на такива спорове е много важен е, е аспект, е, особено при е, спорове инвестици... Е, свързани с е, на инвеститори. Е, Унцитрал работи по прозрачност също при решаване на спорове между държава и инвеститор и съответно е, Еврейски съюз има компетенции да, да инвестира, следователно е, ние е, работим много тясно взаимодействие с Централ и държавите членки в този контекст, за да постигнем добри резултати. Както каза господин Соря в своето изказване, в началото на годината стигнахме до съгласие, споразумение, информирали сме тази комисия и това е нещо много положително за общата политика на защита на интереси на инвеститорите. Е, ние ще се опитаме всички документи да са публични, е, изслушванията да са открити за обществеността и е, заинтересованите страни да внасят писмени показания на съответните, до съответните трибунали и приветстваме всяка стъпка по посока на прозрачност при решаване на такива спорове. Възнамеряваме да използваме правилата за прозрачност е, като основа за е, разпоредбите, клаузи, свързани с прозрачността в е, спорва между държави и инвеститори. Е, един от е, важните аспекти е, в работата ни с ОНЕ е това, че можахме да се ангажираме в тези разговори с европейски глас. Това ни даде възможност да действаме ефективно, ясно и да постигнем добри резултати по прозрачността. Това е едно е, нов, един нов важен е, акцент в е, споровете, свързани с инвестиции. Благодаря отново за възможността и ако желаете допълнителна информация по всеки от поставените въпроси, бих могла да я представя, но оставам възможност за вас да обсъждате. Да, благодаря. Вероятно ще се върнем към вас. Е, е, имате ли въпроси от е, залата, Мартин? Съвсем накратко. Първо, не получихме копия от доклада на, Онцитрал, очакваме да го получим, но презентацията отговори на много от моите въпроси. Особено ме интересуваше връзката между СТО и Онцитрал и получих ясен отговор за това. Интересуваха ме и коментарите е, дали е, Онцитрал може да помогне във вътрешно европейските дела по е, спорове около европейския данък върху продажбите и така нататък.

Е, мисля, че е, е, това, което законодателство, което произвежда Унцитрал и на, на, на, на, на ръчниците, могат да бъдат много полезни за развиващите се страни. Те съдържат ли преки препоръки и насоки за действие? Защото ако една, една развиваща се държава разработва свое търговско право, вие бихте ли дали конкретни насоки в това отношение за съвместимост съвместимо с международното търговско право, например. Е, когато, например, подписваме партньорство за економическо, е, споразумение за економическо партньорство с дадена държава, ние чуваме от преговарящите разви, развиващите се държави, че те нямат съответния опит е, в това отношение не бих а, очаквал а, вие да преговаряте а, от тяхно име а, е, по подробностите, но а, дали а, е, могат да получат от вас информация за последствията от едно такова споразумение, за това как, например, текста може да се тълкува а, в една или друга посока. А, а, в състояние ли сте да им дадете такава информация или по-скоро им давате общи, така генерични е, съвети и насоки и не влизате в подробности? трудностите. Сега, Гое. Благодаря. Аз също благодаря на господин Сурьер за този изчерпателен доклад. Искам да е, ви върна към е, уводните думи и въпроса, който е, ви беше поставен. Е, Една от основните ви задачи е координиране на работата в областта на международното търговско право и на други агенции, които се занимават с това. Е, като отговаряте за координирането между е, ОНЦИТРАЛ, е, СТО, ОНКТАТ, ОИСР и други. Въпросът ни е защо тогава в Доха раунд така се затлачиха нещата по СТО? При търсене на двустранни споразумения между региони и държави. Въпросът би бил следния. Вие в състояние ли сте да повлияете дадете е, при разработване на закони, да, е, да дадете на партньорите от Европейския съюз възможност е, да бъдат признати като, като партньор при изключване на договори. Мисля, че това била, би било много важна задача, задача, която ние сме си поставили в нашата търговска комисия в Европейския парламент. А, е, именно да е, това да придружава винаги международни е, договори, които се сключват е, е в е, Европейския, с Европейския съюз. Благодаря, благодаря господин Сория. Ще реагирате ли? Всъщност, извинете, пропуснах, е, има въпрос, е, е, понеже бързаме. Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос, следния въпрос. Вие сте международна организация, важна международна организация, работите по въпросите за конкуренцията, свързани в международен план. Искам да знае защо не отстоявате идеята за за качество на задължаващите норми, свързани санитарни животни, хигиена на труда и така нататък. Искам да знае дали това въобще ви занимава, това аспект от вашата работа ли е, опитвате ли се да движите нещата и в тази посока и по-специално в отношенията ви с СТО? т.е. Е, да прокарвате международни е, норми в това отношение в е, всякакви търговски договори, да съществува такъв елемент във всякакви е, търговски е, договори, които се сключват в международен план. Сега, понеже времето е доста ограничено, казва председателят, ще ви помоля да бъдете много кратък в отговора си и коментара си на казаното от комисията или колегите тук. Благодаря. Всъщност часове ми трябва, за да мога да отговоря на всички тези въпроси, но благодаря на комисията. Е, наистина е, ние сме признателни за този е, така проява на добра воля и трябва да потвърдя, че наистина нашите взаимни работни отношения се подобряват. Все още малко ни смущава какво ще стане с този решаване на спорове онлайн, защото от комисията, от гледна точка на комисията, е, този проблем е, е, е, е следния защита на потребителя. Но защитата на потребителя е, се разглежда само е, чрез, е, през лупата на опазване на правата на, на потребителя, който може да отиде и да подаде жалба при местния съд или съдия но е необходимо всички да си дават сметка, че тук става дума за съди, ситуация или спорове, които местен съдя не може да реши. Ако имате сделка сделка между европейски потребител и продавач в Китай или САЩ, не можете да минете, да отидете и да се жалвате на съдия в Европейския съюз. Това не е вариант. Сега на интересния на въпрос за техническата помощ, нещо, което е много така, взима много при сърце. Да, ние можем да подпомагаме държави да модернизират законодателството, като се позовават на нашите съществуващите стандарти. Това е нещо, което можем да направим е, при относително ниски е, разходи, когато става дума за проверка на съществуващите е, е, проекти, е, изготвени от дадена страна, проекто закони. Така че ако става дума за минимално ниво на е, съзнание е, за проблемите от страна на тези държави, това да. Но когато се стигне до оценка на е, законите на дадена, преценка на законите на дадена държава и опит да се засили вниманието, да се заостри вниманието към необходимостта да се модернизира, да се актуализира законодателството, да се приближи съответната страна до праговете на международните е, търговски норми. Е, това вече е отвън, е, извън нашето е, поле на действие. Тук не можем да... Е, извинете, ще трябва да ви е, помоля да съкретите. е, отговори си, защото имаме още една точка в дневния ред, имаме още половин час. Още колко време ми давате, пита? Е, две минути е, конкретни насоки имат, е, е, ако, или наръчник, имат за цел да задълбоча техническото ниво на договарящите в, с такива държави. Координацията, това е един много разпространен, много голям въпрос. Не сме в състояние да наложим каквото и да било. Опитваме се, но е, разполагаме с ограничени средства в това отношение. Също може би се, е, ще отговори на последния въпрос. Когато става дума за е, работата ни с СТО, е, с. Е, съответните норми и санитарни стандарти. Е, това са въпроси, по които ние не работим. И е, разберете, е, Унцитрал е наистина набор от държави членки, но секретарята на Унцитрал наброява 25 души. 15 юристи имам, които да боравят с тази материя в момента. Така че с описаните е, теми тук, мисля, че доста сме ангажирани и просто нямаме е, ресурс е, да се занимаваме с тези толкова важни въпроси, които вие споменахте тук. Да, това беше наистина едно откритие за нас Благодарим ви много, е, че бяхте тук. Сега точка 24. Имаме по-малко от половин час, но нашите преводачи отново много щедро ни отпускат още 10, 10 допълнителни минути. Е, така че да, бър, да действаме бързо. Става дума за втор обмен на мнение, този път с външни експерти по първия годишен доклад на Комисията до Европейския парламент относно дейностите на е, агенциите на държавите членки за експортно кредитиране. Е, нашия докладчик е Яник Жадот и му давам думата незабавно. Благодаря, господин председател. Ще бъда изключително кратък, за да е, пестя време, да дам повече възможност на поканените ни гостите ни да е, е, коментират по темата. Е, наистина, във всъщност в тази дискусия имаме една трудност, е, един проблем. Е, това е, че всички институции днес е, стигат до там, е, че трябва да е, направят да, да да обобщат, да си дадат сметка за една тема, която всъщност не е търговска. Държавите членки трябва по отношение на дейността на тези агенции, да се опитат да а, а, видят до каква степен дейността на тези агенции отговаря на целите и на член 21. А, този доклад, в този доклад прозира трудността на държавите членки. А, не искам да... А, наистина ясно е, че държавите членки имат проблем с това и дискусията, която ще правим днес, има за цел именно да покаже до каква степен можем да да подобрим работата в това отношение, защото във всички, във всички дискусии, които имат елемент експортно кредитиране, да, да да можем да, да намерим отговор на този проблем. Това е което искам да кажа за сега. Uh, to... Благодаря. Нека да изслушаме и експерта от комисията, господин Камбрят от Генералната дирекция. Тук ли сте? Не повече от 10 минути. Максимум. Благодаря ви. Това ще е достатъчно. Това, което искам да кажа днес е, че съм много благодарен, че имам възможност да се изкажа във вашата комисия. Разбира се, комисарят Барне иска да засили прозрачността в европейските компании, да бъдат включени и социалните аспекти. Това е нещо, което трябва да обхване всички сектори. Това не непременно е, се отнася и до агенците за експортно кредитиране, но тази тема е, също е свързана, разбира се, и с експортното кредитиране. Искам да подчертая, че това е мярка, която се отнася до дружествата, не до държавите членки. Освен това смятам, че има повече тежест, когато мерките се прилагат към големите предприятия и дружества. Ясно, че въздействието върху околната среда и обществото като цяло е отрешаващо значение за да могат предприятията да вземат решение дали да оперират в развиващите се страни или не. През последните години се работи по изготвянето на Светното законодателство. Очакваме го в близко бъдеще. През април 2011 година имаше съобщение, свързано с единия пазар. Е, има и съобщение свързано с директивата за капиталовите изисквания. Имаме нужда от повече прозрачност в нашите дружества. Освен това да се обявява информация свързана с социалните и екологичните аспекти. А, освен това, когато става въпрос и а, за публикуване на финансова информация. Всичко това е част а, от корпоративната отговорност социалната корпоративна отговорност. Всички ем, работим по този въпрос, проведени са редица консултации с държавите членки, с ем, заинтересованите страни. Европейски парламент през февруари прие две резолюции, свързани с корпоративната социална отговорност. И това е е от голяма полза. Нещо, което трябва да имаме предвид. Европейските дружества, те са водещи в областта на прозрачността по отношение на публикуването на информация, свързана с социалните и екологичните аспекти Разбира се, те отделят съответните ресурси и внимание на тези аспекти. Има и чужди компании, които оперират в Европейския съюз. Те също трябва да а, публично да обявяват такъв тип информация и то редовно. 40 000 големи предприятия оперират в рамките на Европейския съюз. Това е около 10% от целия им брой. Те оперират във всякакви, във всички сектори, в сектора банково дело или в сектора на застрахователното дело. Всички държави членки са наясно, че е важно да се държи на принципите за прозрачност и а, принципите, очертаващи социалните и екологичните а, въпроси. Ние сме наясно, че има нужда а, да се премахне допълнителния бюрократичен товар. А, с това сме наясно. Ето защо ние няма да предписваме нищо. в това законодателство ще оставяме поле за действие на компаниите. Ще включим голямо ниво на гъвкавост. Така че нещата да са пригодени към а, нуждите на индивидуалните дружества и държави членки. Освен това, ние смятаме, че трябва а, да се разчита и на международните стандарти. Знаете, че има споразумение на ОНЕ, обхващащо мултинационалните компании. Има и органи... организация, която работи в тази насока. А, всичко това е от голяма полза. Има и редица инициативи на международно ниво, които също са от голяма полза в тази област. Но целта ни е да насърчим а, компаниите да, а, да разчитат, да се а, възползват от тези стандарти, а, но без те да имат а, някакъв а, задължителен характер. Две основни послания. От една страна тази мярка е свързана с а, полезна информация за дружествата и за акционерите, и за инвеститорите, и за м, обществото. Това е много полезна информация. Освен това, тя е свързана с големите, тази мярка е свързана с големите компании, а не с малките и средни предприятия. Благодаря ви, господин Тобиас Кинг от външната служба на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Регламент 233 от 2011 година включва в себе си, че държавите членки трябва да се придържат към стандартите именно човешки права, политическо сближаване и прилагане а, на системите за местно кредитиране и освен това да се подпомагат и схемите за експортно кредитиране. Европейската комисия направи преглед на действията на държавите членки. Ако може да забавите, каза председателя. 21 я членът от договора, който включва човешките права в себе си, трябва да се прави оценка на политически десни държавите членки, свързани с експортното кредитиране. Освен това, посочва кои инструменти, свързани с човешките права, трябва да се използват и как критериите трябва да бъдат доразвити. В момента в рамките на ОИСР се работи по този въпрос. През юни 2012 година съответната работна група прие препоръка, свързана с общи подходи, свързани с, социалните социалните, екологичните аспекти и човешките права. Европейския съюз трябва да съблюдава Европейската харта за човешките права при изпълнението на законодателството. Имаше съобщение през 2010 година за стратегия за ефективно изпълнение на хартата. Комисията посочи тогава, че работа на Европейския съюз в рамките на въпросите за, за основните права излиза извън рамките на Европейския съюз. В съответствие с член 21 Европейския съюз трябва да разпространява световен мащаб, върховенство на закона, демокрация, спазване на основните права, особено зачитане на човешкото достоинство, да се следват принципите на солидарността и така нататък. Комисията разви методология за прилагането на а, Харта за човешките права. През 2009 година имаше доклада за практическите а, действия и методологията за начина за а, придържане към принципите на конвенцията. Има и вътрешни а, актове. Методология е приета. А, свързан с изпълнението на хартата по отношение на прилагането на външния актове. Външната служба в момента обмисля по какъв начин да се приложи правната методология за изпълнението и прилагането на хартата в външните измерения, извън рамките на Европейския съюз. По отношение на експортните гаранции – Хартата може да служи като стандарт, съгласно който могат да се измерва степента на защита на човешките права. Трябва да се развие методология, да се създаде координация между държавите членки и да се гарантира, че каквото и да се прави от Европейския съюз, защото що ще допълва работата по този въпрос на ОИСР. Външната служба, разбира се, ще работи в тясно сътрудничество с европейските държави членки по този въпрос. И накрая госпожа Охаран, която от Amnesty International. Имате думата. Благодаря. Ще се опитам да се впиша в тези 10 минути, за да има време за въпроси. Коментарите, които искаме да направим за не финансовите отчети. Говорим и за агенците за експортно кредитиране. Имаме опит в тази област и извършваме проучване по отношение на сътрудничество между отделните актьори. Искам да подчертая, че има много практически разумни подходи в тази област и Понякога нещата обаче са прекалено сложни, е необходимо да се е, развият отделни методи. Когато говорим за нефинансови отчети, говорим за социална отговорност и е, екологично въздействие. Тогава трябва да кажа, че подходите се основават на здравия е, разум. Ние разглеждаме и другите аспекти, свързани с негативното въздействие и как, как то може да бъде отстранено. Разбира се, дружествата трябва да работят за това, техните действия да не водят до нарушаване на държавите членки, но и а, а, оказването на подкрепа в кредитирането също трябва да е а, насочено в а, тази сфера дружествата и тези, които предоставят финансовата подкрепа, трябва да са наясно с рисковете и трябва да приемат действия, за да ги избегнат или за да намалят рисковете. Ако нефинансовите а, отчети се базират на а, due diligence, in place to carry out due diligence. What is that policy and how is it implemented? Освен това, трябва да се следват политиките и а, да се контролира тяхното изпълнение. По отношение на агенция за експортно кредитиране и там due diligence е на две нива. От една страна due diligence за самите агенции и due diligence за фирмите, които предоставят кредитирането трябва да се гарантира, че помощта за дружествата се основава на due diligence така че да се избегнат нарушенията на човешките права и да не се замърсява околната среда. Процесът трябва да обхваща самия процес, неговия ход, а също и последиците от изпълнението на този процес. Трябва да се обхванат всички ам, аспекти и рискове. Не трябва да има из, ам, отчет, който да има избирателен характер, трябва да бъдат включени определени критерии. Ние се борихме години наред за това нефинансовите отчети да са специфични за всеки сектор, като си имат пред специфичните човешки права и екологичните аспекти. Например, За строителните фирми, когато става въпрос за това, че трябва да бъдат обезлюдени определени територии, да се използват земеделски земи, става въпрос за сигурност и така нататък. Всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид. Не финансовите отчети са свързани с рисковете за съответния бизнес сектор, а не за някакви общи рискове. Има два въпроса, които възникнаха. Е, Единият е свързан с снабдителната верига. Има насоки за начина по който трябва да оперират дружествата, тогава става въпрос за отношения по снабдителната верига, например в хранително-вкусовата промишленост, как да се извърши due diligence и какви са желаните стандарти, които трябва да се използват. По отношение на агенция за експортно кредитиране е това какво предоставяте на, на а, дружествата. Например, когато става въпрос за голям проект, свързан с, с сундиране, с сундажи. <clears throat> Агенцията трябва да гарантира че дружеството ще изпълнява стрикно проекта си и ще съблюдава за спазването на човешките екологичните стандарти. Дружествата не го правят в момента, ако изрично не са приканени да го направят. Но такъв тип информация трябва да бъде представена и излагана недвусмислено. calculated with benchmarks related to major players. Основните играчи, по-малките играчи, всички трябва да бъдат включени и анализирани. Нефинансовото докладване в финансово-правния анализ на дружествата е нещо изключително важно, що се отнася до спазването на човешките права. Какви са плановете, за да се намалят рисковете, които са идентифицирани? Това е важен въпрос. Какво следва от изпълнението на плановете? Има редица примери, на които можем да се позовем, особено по отрасли. На това можем да кажем, че в, в финансовата отчетност, крайна сметка, не е нужно да се е, открива отново колелото. Всичко е ясно. Ако има, например, непрекъснато сигнали, че има заграбване на земя и даден проект изисква нова земя, тогава питайте кой живее на тази е, земя, какво ще се случи с хората, които трябва да бъдат изселени, дали това отговаря на международните стандарти, дали всъщност всичко ще се направи съобразно процедурите, които съществуват. Няма нужда нищо да се преоткрива. Що се отнася до необичайния риск, който е конкретен за дадено отрасъл, ние винаги изискваме от дружествата и международните финансови институции да определят рисковете, които непрекъснато са, за които има сигнали от обществеността или други организации. Много често установяваме, че компаниите казват, няма нищо нередно с даден проект, но НПО-та и организации се оплакват от от подобни проекти наред, години наред. Следователно, трябва да се направи анализ на тези жалби. В противен случай ще има отрицателно въздействие или върху околната среда, или върху хората. В крайна сметка, не е достатъчно компанията да каже, че не е съгласна или че е, няма нужните доказателства да обори обвиненията. В крайна сметка, надзора на а, е, различните доклади на, а, е, кредит, на агенциите за експортен кредит са нещо много важно. Какво очакваме от тези доклади? Какво се включва в тях? Надзора оценката, която се прави, трябва също да следва финансово-правни анализи. и въпроса свързан за вътрешната добросъвестност в фирмите, така че да е ясно какви процедури протичат в тези агенции. В крайна сметка да се спазват е, основните насоки, които така или вече съществуват, как те се използват, как се докладват в хода на периода на докладване и как проблемите съответно са разрешени. Е, ежегодно трябва да се следят всички тези аспекти. Благодаря. Председателя, благодаря. Имате думата сега за изказване. Пол Мърфи, Обединена левица. Благодаря. Благодаря за изказванията ви. Като прочетах работен документ на комисията относно годишния отчет на агенциите за експортно кредитиране, наистина имайки предвид и предишното диску, предишната дискусия, която водихме, стигам до мнението, че наистина има разнобой, има различни ам, представения в това докладване. И в някои случаи въпросните агенции бяха разработили съответни а, инструменти, а, три държави, например, бяха изключени, които бяха на практика не предоставили необходимата информация по формулярите, които агенциите бяха подготвили, що се отнася до оценката на проектите. В крайна сметка, оказва се, че понякога тази информация не е достатъчна и се очертават наистина проблеми, свързани с общите подходи на ОИСР не се отразява дори заявените стандарти на ЕС относно, да речем, опасността в, и заплахите за околната среда. Всичко това се свърза с казаното и от е, оратора от външната служба. Необходимо е да има механизъм за прилагането на хартата и другите стандарти за околната среда към външните действия. Необходимо е да се разработят конкретни спецификации, е, що се отнася замяната на общия подход. Това е основното етапите, които трябва да бъдат извървяни от агенциите за експортно кредитиране. Благодаря. Чуте се дали съвета и съответно работната група представители желая да вземе думата. Не. from the Commission. Комисията генералната дирекция търговия, господин Шоц. Да. Първо, от името на генералната дирекция съгласен съм с всички, които засегнаха проблеми, свързани с практическото изпълнение на 1233 регламент 2011 година. Но за очевидно, че всички участници споделят общата цел за ефективно, максимално е, внедряване и използване, реализиране на този акт. Е, много интересни, провокиращи размисъл изказвания бяха направени от експертите. Според нас, Нещо, което е много важно в дискусиите и изпълнението на регламента е, както вече бе казано, наистина да се използва подхода на а, разумните действия, да се избегне на нужното бреме за докладващите органи, да не се предоставя информация, която в крайна сметка няма да допринесе а, е, за подготовката на един а, е, подходящ доклад. По-нататъка, онова, което е изпълнимо, също трябва да се има предвид, що се отнася дейността на агенциите. Необходимо да има гъвкавост в хода на докладването. Необходимо е да се позовават на извършеното в рамките на ОИСР или подобни специализирани институции което не значи, че непременно трябва да мислим по същия начин, както тези институции, но това е първата отправна точка при подготовката на доклада. По-нататък мога да кажа, че комисията разпространи втората част на политическото докладване в хода на подготовка на преговорите и ако има някакви допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговоря и по тази част. Председателя, благодаря благодаря. Тъй като експертите от Генерална дирекция Маркет отговорихте всъщност вашето изказване на господин Мърфи, дали желаете да отговорите допълнително? Благодаря. Накратко. Както почитаемия господин каза, ОИСР и докладът им имат един много по-общ подход. Естествено не го поставяме под съмнение, но метода за развитие възоснова на хартата може да допълни ОИСР и доклада им, именно разработвайки една по-задълбочена методология със съответно възможност за оценка на гаранциите. Благодаря. Only very quickly, uh, I think that... Съвсем накратко. За докладването. Агенциите или дружествата. Мисля, че наистина важно е информацията, свързана с околната среда, да бъде описана по същия начин, както и финансовата, защото това е много важно, когато се оценява самата стопанска дейност и изпълнението на финансирането а както и постигането на дългосрочно заложените цели. Благодаря. Докладчика Янек е Жадо, имате дума. Euh, Благодаря, господин Бедниева, господин Кинг и е, госпожо Коган. Е, мисля, че има имаше много интересни елементи, с които ще обогатим доклада от нашата комисия в резултат на тази дебат тук. мисля, че е, това трябва да е един хоризонт, това е една хоризонтална тема, един хоризонтален въпрос, който засяга всички други сфери, а именно е, трябва е, наистина Европейския съюз да има възможност да проектира тази тема навън, като също, също времено спазва условията на договора. Благодаря на гостите и на преподачите. Благодаря господа и дами, за това, че дойдохте да споделите с нас своя опит. Края на заседанието, следващото заседание 25 е април, 24 поправя се председателя на 25 редовното ни заседание в този парламент. Благодаря.